Уважаеми колеги, добър вечер! Добре дошли на нашето заседание. Продължаваме нашите обсъждания. Дневният ред е пред вас. Няма изменения в него и го обявявам за прият. Искам сега да взема отношение по това, че Както винаги тази среща се излъчва по вебстрим. Много ви моля, пригответе и е, картите си за гласуване, защото ще имаме гласуване. И искам също така да посоча препоръките на координаторите от е, февруари 2019 година в писмена процедура. Препоръките са от 19 е, февруари. Ако нямате възражения, ги обявявам за приети. С това преминаваме към точка 3 от дневния ред регламента за ОЛАФ. Имахме много срещи на координаторите в Сянка, така че според мен цялата проблематика по тази тема е известна. Докладчикът е, не желая да вземе думата по тази тема, така че преминаваме към гласуване и започваме с е, отделните блокове. След това ще гласуваме и е, измененията. Блок гласуване номер А. За, против, въздържали се, може ли да проверим чрез електронно гласуване блок А? Гласувахте ли всички? Приема се. Б. За. За. Още веднъж. Против. Въздържали се. Приема се. С това преминаваме към член 119. Изменение 119 на първата страница от листа за гласуване. Така, намерихте го. 119. Номер 3 за против, въздържали се, приема се Либе 16, обхваща се от предното, четвърто за против, въздържали се, приема се Юри 24, разделно гласуване, първа част за против, въздържали се, приема се втора част за против, въздържали се, отхвърля се пето за против, въздържали се, приема се 117 за против, въздържали се, приема се 118 пада, ако се приеме а, гласуването в блока 8 за против, възражали се, приема се заедно с устното изменение. Устно изменение за, против, възражали се, приема се 10 за, против, въздържали се, приема се либе 17 за, против, въздържали се. Може ли да проверим за либе 17? Отхвърля се. Юри 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Юри 27 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Юри 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Либед 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Юри 29 пада. Номер 12. Устно изменение. Няма възражение за против. Въздържали се. Приема се. 30 на Юри за против. Въздържали се. Отхвърля се. Либе 19 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Юри 31 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 120 с устно изменение за против. Въздържали се. Приема се. Юри 32 пада, Либе 20 пада, б 21 пада. Либе 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 пада. Юри 33 за, против, въздържали се, приема се. 110 с 124 за, против, въздържали се. Може ли да проверим 110 и 124 като амблок? Отхвърля се. 120, извинете, 20 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 121 оттеглено. 123 за, против, въздържали се. Може ли електронно да проверим? 123. Край на проверката. Отхвърля се. 21 за, против, въздържали се. Извинявайте, извинявайте, това пада. се без да се гласува 130 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Да, втората част на 130 да проверим. Край на електронната проверка. Приема се. 31 пада. 129 се включва. Гласувахме сега 128 две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора за, против, въздържали се. Може ли електрон да проверим? по принцип е покрито от предните, но нека да проверим. Край на проверката. Приема се, но пада. 127 пада, ако 31. Значи и това пада. Юри 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 25 пада. 132 за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, приема се. Компромес номер 1 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. Юри 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 26 за, против, въздържали се. Може ли проверка на Либе 26? Край на проверката. Приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 139 пада. 44 за, против, въздържали се, приема се. Юри 36 и Либе 27 падат. 45 за, против, въздържали се. Може ли електронно да проверим 45-то? Край на проверката. Отхвърля се. 137 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да, проверяваме 137. Край на проверката приема се. Юри 37 пада, 136 пада. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, приема се. Да, може да проверим 46-то. Край на проверката. Отхвърля се, извинете, не видях добре. 138 за, против, въздържали се, приема се. 100 41 за, против, въздържали се, приема се. Ли, извинете, устно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Либе 29 и Юри 39 за, против, въздържали се, приема се. 30 на Либе за, против, въздържали се. Може ли електронно Либе 30 да проверим? Край на проверката. Отхвърля се. Либе 31 за, против, въздържали се. Трябва да го проверим. Не всички взеха участие в това гласуване. Сдигане на ръка. Мисля, че е прието. 40 пада, 49 за, против, въздържали се. Приема се 142, приема се 143 за, против, въздържали се. Приема се 144 за, против, въздържали се. Приема се 51 пада, компромис 1а за, против, въздържали се. Отхвърля се. Да, ще проверим. А, извинявайте, не видях добре. 53 за. Извинете, пада. 53 пада. Сега продължаваме 147 устно изменение за. Против, въздържали се, приема се. 52 за. Против, въздържали се, приема се. 55 пада. 149 пада. 149. 149 за, против, въздържали се. Извинявайте, трябва да го подложим на гласуване. 149-то. It is rejected. 151, 151 in favor 151, 153 за, против, въздържали се, приема се. 151. Искате да проверим? Добре, проверяваме 151, макар че имаше ясно мнозинство. Доста ясно. Приема се. 153 също така е прието. Либе 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 34 и Юри 41 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 56, проверяваме 56. Имаше ясно мнозинство според мен. Край на проверката, приема се. Либе 36 и Юри 43 за против въздържали се. Нека да проверим. Либе 36 и Юри 43. Приема се. 57 сусно устно изменение, няма възражение, за против въздържали се, приема се. 154 за против въздържали се, приема се. 58 за против въздържали се, приема се. Либе 37 пада, 59 за против въздържали се, приема се. Устно изменение 3 за против въздържали се, приема се. Юри 44 за против въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 Б за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 157 с устно изменение, за, против, въздържали се, приема се. 63 е включено, 64 за, против, въздържали се, приема се. 65. Искате да проверим 64, добре. Приема се. 65 за, против въздържали се, приема се. 158 за, против въздържали се, отхвърля се. Либе 32 пада. Пада. 32 на Либе. Юри 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, приема се. Либе 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, приема се. 160 пада, либе 41 пада, Юри 46 пада, либе 42 за, против, въздържали се, приема се. Юри 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 162 и 43 в две части. Първата част пада защото изменение 71 е прието, е, а последното седми е, изречение е съвместимо с 71 изменение. Либе 44 за против, въздържали се, отхвърля се, 72 за против, въздържали се. Нека да проверим 72, ако обичате. 72. Още един не е гласувал. Отхвърля се. 163 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Либе 45 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 73 за. Против въздържали се. Приема се. 164 пада, либе 46 също пада, 165 за, против, въздържали се, приема се. 74,5 пада, 75 гласуваме, за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме 75. Отхвърля се, извинявайте, не видях добре. 166 за, против, въздържали се, приема се. Либе 47 пада. 168 за против въздържали се приема се, 76 за против въздържали се приема се, 167 за против въздържали се приема се, 77 за против въздържали се приема се, 78 за против въздържали се приема се, либе 48 пада, 169 за против въздържали се отхвърля се. 79 и 171 за против въздържали се приема се 170 или 49 пада 172 за против въздържали се приема се компромис 2 за против въздържали се приема се 81 и 177 за против въздържали се приема се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 85 пада. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 185 на две части. Първата част пада. И втората част за, против, въздържали се. Е, всъщност и тя отпада. 86 за, против, въздържали се, приема се. 87 пада. Либа 56 се гласува като адендум. 90 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, приема се. 95 с устно изменение. Няма възражение. За против възражали се приема се. Либе 57 пада. Либе 38 е включено. Устно изменение 4 за против въздържали се приема се. 96 е за против въздържали се приема се. 97 за против въздържали се приема се. 98 за против въздържали се приема се. 98 на за против въздържали се приема се. 100 също се приема 101 за против въздържали се приема се 103 за против въздържали се приема се проверяваме 103 Един глас липсва, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5. Ние решихме да гласуваме по структурите. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Нека да проверим втората част. Край на проверката. Отхвърля се. Третата част за против. Нека да проверим и третата част, ако обичате. Не може да оставим въпроса открит, колеги. Не дейте да го правите. Току-що гласувахме преразглеждането, никой не знае. Може би ще трябва да повторим в пленарната зала а тук само казваме, че трябва да има преразглеждане. Никой не знае обаче кога. 189 за, против, въздържали се. Нека да проверим 189. 189. Отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 1 за, против, въздържали се, приема се. Юри 2 разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 3 за, против, въздържали се, приема се. Юри 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 2 пада. Либе 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 4 за, против, въздържали се. Нека да проверим Либе 4. Извинявайте, не видях. Добре, отхвърля се Юри 5 за, против, въздържали се. Приеме се Либе 5 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Юри 6 е включено от Либе 6, Либе, Либе 5, извинете, Либе 6. Нека да проверим Либе 6. Проверяваме електронно Либе 6. Отхвърля се. Юри 7 е включено в Либе 6, Юри 8 за, против, въздържали се, отхвърля се, Юри 9 за, против, въздържали се, отхвърля се, Либе 7 за, против, въздържали се, отхвърля се, Либе 8 за, против, въздържали се, приема се, Юри 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 9 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Юри 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме 108. Край на проверката отхвърля се. Юри 13, две части. Първата част за против въздържали се приема се. Втората част за против въздържали се отхвърля се. Либе 10 в две части. Първата част за против въздържали се приема се. Втората част за против въздържали се въздържали се, отхвърля се. Юри 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 на две части, първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Юри 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме. 111. 111. Липсва един гласуващ. Отхвърля се. Юри 16. За. Против. Въздържали се. Не знам. Не всички гласуваха. Нека да проверим. Юри 16. Един колега още липсва. Отхвърля се. Юри 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, приема се. Юри 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме 114. Приема се, извинявайте, не го видях. Юри 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 23 за, против, въздържали се, приема се. Либе 13 за, против, въздържали се, приема се. Либе 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, против, въздържали се, приема се. Либе 15 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. И окончателното гласуване на целия доклад, електронно гласуване. Благодаря ви. Искам да благодаря на моите сътрудници, секретарията, докладчиците в сянка. Не беше лесно. С това приключихме с гласуването. Много ви благодаря. We will, uh, we will continue with the, with the meeting. Yeah. Продължаваме съседанието след малко. Искам да продължим с точка 4 от дневния ред. Сърдечно казвам добре дошъл на господин Бринхарт от Европейската сметна палата. Още веднъж ви казвам добре дошъл и ви давам думата. Thank you, Chair. Dear Chair, Madam благодаря, госпожа председател, уважаема госпожа Гресле, уважаеми членове на комисията за бюджетен контрол. Благодаря за милата покана за днес. Искам да ви представя специалния доклад на Европейската сметна палата за, е, е, палата за е, фонда стратегически инвестиции ЕФСИ, заедно с отговора на комисията. Регламента за този фонд е прият пред 15-та година като част от инвестиционния план за Европа, който има за цел да преодолее пропуските, настъпили след финансовата криза. Той е той а, се управлява от Европейската инвестиционна банка и, негови, и има специален управляващ съвет. Управлява 5 а, милиарда собствени средства, плюс а, това, че се стреми да привлече 61 милиарда от комисията, плюс а, до края на юли месец да привлече а, още 300 а, 15 милиарда. Целта на нашия одит бе да направим преценка за това дали ефикасно е действал фонда, за да, да събере тези средства и да ги инвестира в целия Европейски съюз. Да, Одитът обхваща 2015 до юли 2018, като част от нашата одитната работа. Ние проверихме отчетите за дейността, портфела на операциите, направихме извадка от операциите, проведохме събеседвания с представители на комисията, банката, ЕФСИ и експерти от тази област, тъй като в разговор се включиха много други заинтересовани лица, като омбудсмен на Европейския комитет на регионите, е, а, и други. Аз лично се срещнах с редица евродепутати, които проявяваха интерес към проектите на ЕФСИС, защото беше интересно да разбера по-добре как парламента гледа на темата ЕФСИ. А, групата на Европейската инвестиционна банка а, одобри на 15 милиарда евро под форма на различни операции. Освен това, финансирането достига до, трябва да достигне до 62 милиарда до юли 2018 година. Това се държи, дължи на създаването на, на гаранции, създаването на оперативна гъвкавост на фонда и също така ограни... поставяне ясни ограничения по отношение на, на използването на портфела, засилване на сътрудничеството с различни институции и насърчителни банки от страните членки. Има четирикратно увеличение на операциите за финансиране на по-високо рискови проекти в сравнение с 2015 година, но всъщност под планирането е обща сума на подписаните операции, тъй като се представят основно сениорни класически а, заеми с по-дълги матуритети, като се използват вече а, използвани а, вече познати инструменти са при по-високо рискови клиенти. EFC а, частично замества финансиране, което преди се предоставя по други инструменти. Освен това, установихме, че и банката и комисията трябва да помислят добре в бъдеще къде има застъпване между направлението иновации и а, инфраструктура към а, фонда и другите а, инструменти, които работят а, по а, ЕСИФ. А, Класифицирането на финансовите инструменти като по-високо рискови не означава непременно, че проекта няма да се финансира по други начини. Проучването показва, че една трета от инфраструктурните проекти биха били финансирани и осъществени дори без подкрепата на ЕФСИ лансиращите проекта предпочитат финансиране от ЕФСИ, защото по е но или пък се погасява през по-дълъг период. Но има и възможности да се финансират същите операции от, и, от източници или от частния пазар или по класически начини. В някои случаи мултипликациращия ефект е надценен и всъщност не се привличат много реални инвестиции цифрите в доклада като мобилизиран ресурс, включва всички допустими инвестиции, които се получават от проекта, без да се отчита само частта финансирана от ЕФСА и затова решихме, че този множител е надценен. освен това, банката може да финансира подобни продукти по друг начин. Това създава риск от двойно отчитане и изкривява мултиплициращия ефект. Липсата на сравними показатели за изпълнението и мониторинга нарушава възможността да се прави преценка на резултатите и прозрачността. Портфейла на ЕФСИ към края на 2017 е в индикативните граници по, за инвестиране в конкретни политически отрасли, но, но в географски порядък разпространението не е равномерно. По-скоро се забелязва насищане в по-големите държави членки от Европейския съюз в вида му, когато имал 15 члена, там и да насърчава правни. Насърчителните банки са по-развити. Може да погледнете на параграф 30, на страница 37 и параграф 34 за подробности. А, в началото а, ако се а, обмислят по-добре тези параметри по отношение на високорисковите продукти, резултатите биха били по-добри. Не можем да дадем а, пред, да получим и съответно да отчетем а, как изглеждат нещата в по-широк план. А, раз, Отчетите за мобилизираните инвестиции не отчитат факта, че някои от операции на ЕФСИ са заместили други операции на банката или финансови инструменти на Европейския съюз или факта, е, че подкрепата от ЕФСИ е била насочена към проекти, които инак е, също щяха да се финансират така, да се, е, нужно е да се подобре географското разпределение на проектите, които получават подкрепа. За това нашите препоръки са последното. Да се насърчава обоснованото използване на високорискови продукти, да се насърчават допъл... взаимната допълняемост между финансовите инструменти на Съюза и бюджетните гаранции, да се подобри оценката на а, това дали потенциалните проекти биха а, били финансирани от други качеств, от други източници и по-добре да се направи оценка на мобилизираните инвестиции. Много сме доволни от с проявеното сътрудничество. Комисията прие всички наши препоръки. Имам предвид в частност тези в точка Б и С но публикуването на доклада не е края на този процес. Ние ще продължим активно да следим по какъв начин се реализират препоръките от страна на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Бренкарс. Това наистина е много интересен доклад и ние не сме много изненадани, защото това се покрива с нашите впечатления и с това, което много често дискутираме. Става дума за а, чисто криминалистично доказателство на всичко това, ако мога така да се изразя. Нашия докладчик е колегата Вали, моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на членовете на Комисията по бюджетен контрол за е, извършената работа. Искам да посоча следното. Става дума за двойното използване на FC1 и това беше потвърдено от докладчика и от други членове на парламента, когато става дума за тази програма. Сметната палата е установила, че проектите биха могли да се финансират от вече съществуващи инструменти и, разбира се, при по-благоприятни условия, що се отнася до разходите. Принципът на взаимна допълняемост по отношение на ЕФСИ не означава, че трябва да се запазят благоприятните условия на финансиране. Финансират се проекти, които иначе нямаше да могат да бъдат финансирани. И целта тук беше европейските инвестиции да бъдат ласнати по добър път. Програмата FC1 дава възможност за ефективни действия и това беше многократно посочено от парламента да се създаде добавена стойност по този начин високо рискови проекти могат да бъдат насърчавани там, където няма оптимални пазарни условия. Сметната палата подчертава, съразмерността в новата финансова рамка, взаимната допълняемост между различните инструменти, за да могат да бъдат достъпни съществуващите инструменти и да се избягва безсмислено дублиране на програми. Аз мисля, че ние вървим тук в правилната посока. Трябва много внимателно да следим програмата в фазата на изпълнение, за да установим създаването на синергии и е, в крайна сметка печалба за Европа. Сметната палата подчертава, че има кохерентност между инвестиционните програми на Европейския съюз с стратегическите цели. Ако не, трябва да се създаде. Би било полезно, ако Сметната палата беше провела анализ за качеството и за устойчивото развитие с, разбира се, социално и екологично измерение на финансираните проекти. FC1, там бяха инвестирани, финансирани проекти, които са доста под въпрос, да речем биорафинерии, стоманени заводи, също така и съоръжения за съхранение на газ, магистрали, ние не можем да не отбележим, че много проекти в сектора на транспорт и мобилност също така и в изследователската сфера, енергийната ефективност, екологията. Като че ли тези аспекти е, последните не бяха взети предвид особено, и това противоречи на европейската политика и на Парижкото споразумение. Важно е също в анализа на един инвестиционен проект да се установи истинската добавена стойност и положителния принос на екологичните аспекти в економическо и социално отношение. Що се отнася до ефекта на лоста, ефекта на мултипликаторите, Е и Б констатира, това, но би било интересно, ако може да обясни и методиката, като се вземат предвид съответните отговори, какви изчисления са ревизирани, и мисля, че съществува опасност с някои резултати да се отчитат двойно, така че аз бих приканил Сметната палата да предоставя актуални данни за ефекта на лоста и за мултипликаторния ефект. Имам някои опасения във връзка с географското разпределение. Данните на ЕИБ посочват, че разпределението би било много по-балансирано, ако се вземе предвид дохода на глава от населението в отделните държави, мисля, че Е и Б съвсем ясно осъзнава, че трябва да играе много важна роля. Тук няма национални насърчителни банки, които са членове там. И още един въпрос, който проистича от доклада. Целта 315 милиарда, които трябва да се мобилизират за финансиране. 61 милиарда е предвидила банката за проекти. До сега 58 милиарда са одобрени и 65 милиарда са включени бяха добавени всъщност от 17 юли 2018 година. Това е огромно количество проекти и буди у мен съмнения. Проектите всъщност се одобряват за да се постигне целта или има елемент на ускоряване през последните дни. Би било интересно да се научи дали ЕИБ е, е обръща внимание на валидността и е, също така какви са резултатите от ревизията. Дали се взема предвид всичко това в новите програми в следващата МФР, е? аз смятам най-вече InvestEU. В тази връзка бих пожелал Е и Б да създаде яснота по отношение на проучванията, в доклада на Сметната палата председателят е изразил някои критични моменти и всъщност какво означава Е и Б, ако не промени нищо в Invest Europe, това какво би имало като резултат. Няма да имаме нужните предимства. И аз мисля, че тук е, Европейската инвестиционна банка може да предложи някои обяснения. Критиката трябва да бъде възприета много сериозно от Европейската инвестиционна банка, защото се базира на доклада на Сметната палата, който е много прецизен и мисля, че в ЕИБ трябва да се внесат подобрения. Аз мисля, че е, дистанцията не би помогнала тук. ЕИБ е много голям партньор в Invest EU, но има някои опасения дали ЕИБ тук желая да работи конструктивно. Благодаря ви. Колегата Пирински. Well, thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Както вие отбелязахте, констатациите на този много аналитичен доклад не са първия път, в който нашата комисия установява такива характеристики, които са тревожни за програмата на FC. Както посочихте обаче, сега имаме това, което имаме а, като съдебно-медицински един вид а, доказателства на тези характеристики. Така че на мен ми се струва, че като започнем отзад напред и там, където свърши господин Бринка, той самия посочи, че това не е края на историята и трябва да мислим как трябва да решим тези въпроси. Господин Вали също така обобщи проблемите. Госпожо председател, аз наистина смятам, че този доклад е добра основа за задълбочено разглеждане на програмата и на новата инвестиционна програма, която ще се приема. Не искам да се изказвам дълго. Първо, логиката за преодоляването на пропаста в инвестициите. Това беше разгледано в общи числа за Европейския съюз и сравнение преди кризата и след кризата. Но очевидно това не може да бъде достатъчна насока за това какви програми са необходими, за да може да се намерят измеренията под тази обща рамка и как се работи в отделните държави членки и в подрегионите. И стигаме до там, че програмата трябва да се разглежда като като принадена стойност, независимо от това как се измерва принадената стойност, до каква степен може да говорим за добавена стойност, има ли други начини за финансиране на даден проект. И това, което спомена господин Бринкът, беше едно доста тревожно изявление, че Сметната палата отказва да разгледа проекти, които не са адаптирани. И мисля, че госпожо председател, ние сме обсъждали степента, до която Сметната палата има достъп до функционирането на банката, за да може наистина да оцени начина по който тя функционира в светлината на задълженията и в, по протокола като инвестиционна банка. Ще бъда много благодарен да чуя повече данни както от Сметната палата, така и от Европейската инвестиционна банка. Не исках да споменавам проблема за географското разпределение, но това е свързано с, собствен... с способността на държавите членки да се възползват от програмата и споменаването на тази консултативна индикация и целенасочения подход за различните държави членки, така че в известен смисъл имам усещането, че трябва да има много по-добро програмиране на цялото функциониране на този инструмент или на този фонд – и а, е, с актуализацията, която чухме днес е, и както сме чували при изслушвания с участие на представители на банката и, и президента господин Хойер, също така каза, ние сме една банка, която се ръководи от търсенето. Идват хора при нас, и задават някакви задачи. А, трябва водещото да бъде политиката. И аз тук мисля, че има редица фундаментални проблеми, които би трябвало да бъдат разглеждани в следващия период, в следващия мандат. И това, което ме интересува е как можем ние да помогнем системно преди други комисии, например комисията Реджи, се включат в е, изпълнението на програмата. Благодаря колегата Айл Сандер. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж мога да потвърдя това, което каза колегата Пирински. И Естествено, искам да благодаря на Европейската сметна палата за този доклад. Искам да засегна още някои елементи. При ЕФСИ, ако мога така да се изразя, имаше нещо като конфигурация на базата на инвестиции извън европейския бюджет, извън така наречения хаб, където трябва да бъдат е, включени всякакви проекти. И аз бих искала да зная дали е имало възможност тази конструкция като цяло да бъде изследвана, която всъщност дава в ръцете на Европейската инвестиционна банка един апарат, който може да се превърне в нещо като изпълнителна агенция в рамките на ЕФСИ за подобни проекти, поне от финансово-политическа гледна точка. Аз обаче бих искала да разбера дали сте имали възможност като цяло да проучите този елемент. Защото това може да се окаже важен елемент. Второ, Още нещо, което ни безпокои при ЕФСИ – в определен аспект FC е работил като голяма маркетингова програма на Европейската инвестиционна банка и резултатът е, че типични продукти на Европейската инвестиционна банка са предлагани по този начин. Това естествено не беше особено положително за EFSI, защото EFSI – трябваше да поеме риска да поеме такава отговорност и същинската цел на тези инструменти всъщност е заложена там, което означава, че във времена на недостиг Е и Б трябва да получава подкрепа, за да запази рейтинга си AAA и всъщност да насърчава предприятия, които да оживят економиката. И трето, малки и средни предприятия – много често ни се казва, че програмата е била много успешна и аз бих искала да зная нещо повече за устойчивото развитие при малките и средни предприятия, които бяха финансирани от този проект. Как ще изглеждат нещата след няколко години? Става дума за е, епизодична държавна помощ или за устойчив механизъм. След това си задавам въпроса дали тези чисто нови конфигурации могат да издържат по отношение на InvestEU, ЕС, и е, дали Европейската сметна палата и този доклад, който чухме днес, може да даде е, специфични препоръки за Invest EU. Защото и тук вече са направени първи стъпки и аз смятам, че това би трябвало да бъде осветено предвид вашия доклад. Председателката няма други желаящи да вземат думата. Давам думата на представителя на Европейската инвестиционна банка. Um, Госпожо председател, е, уважаеми депутати, благодаря много за това, че ни позволихте да вземем участие в това заседание и да дадем пояснение по зададените от вас въпроси. Благодаря специално на Сметната палата и на целия аудиторски екип е, е, за прекрасна работа и за прекрасно сътрудничество по време на проверките. До нас това бе наистина поучителен опит. Е, научихме много и имахме възможност да поясним много от актуалните въпроси. Когато разгледаме FC, госпожи и господа, виждаме, че фондът е на път да постигне заложените от политическите ръководители цели, като привлича в реалната економика на 300 милиарда евро до след 2015. Средната цел с 2015 бе надхвърлена, защото основните е, е, размери на сумите за финансиране бяха под заложените, но това не е било основна цел. Допълняемостта е основата на този фонд. ЕИП не би могла да финансира тези проекти без подкрепата и гъвкавостта, които позволява Ефси или поне не би могла да го направи при такива условия, при които на които сега се радват и на клиента и банката. Искам да подчертая няколко неща. ЕФСИ би искал да разшири своята дейност по високорискови проекти и да разшири е, групите клиенти. Чрез ЕФСИ разширихме общо рисково финансиране на банката на 400%, което щеше да е абсолютно невъзможно без тази програма. Преди ЕФСИ ние не можехме да осъществяваме рискови операции, които имат такъв мащаб. Те бяха само 6% от общите операции. На трето място е се гарантира на 30% от операциите, които така се класифицират като специални операции. Освен това, по направлението инвестиции в инфраструктура, ние можем да кажем, че разширихме своята клиентска база излязахме от наречената зона на комфорт. И не на последно четвърто място с финансирането чрез насърчителните банки на държавите членки. Подготвяйки се следващата многогодишна финансова рамка, трябва да, се спа, трябва да спазваме тези принципи, които ни водят към успеха. Не сме казали, че няма се променяме. Ние ще се адаптираме и сметната палата също изтъкна някои посоки насоки, в които тази промяна би била положителна. Ние ще се подобряваме в тези области, които се нуждаят от подобрение. Основно до юли 2015 2015 2018. Това е фазата FC1. В края на 2017 година парламента и съвета гласуваха удължаването на, е, и разширяването на FC. FC ще продължи да функционира до а, 2020, т.е. края на тази многогодишна финансова рамка, като целта ни е да подобрим а, положението и да коригираме от някои от слабости, регистрирани за първата фаза. Ние ще спазваме регламента по същия начин, по който някои от препоръките на палатата вече са спазвани. Например, подобряване на, оценя, на оценката за това дали някои от проекти не биха могли да се финансират от друг, друга. Е, методиката за мултипликатора също се подобри благодарение на сътрудничеството на комисията, така че да няма двойно отчитане Възприехме октомври 2018 нова методика за множители. и след това през март 2018 отново имаше промени в тази методика. Тези методики са насочени към това само реализираните проекти да се отчитат по отношение на заложените цели на ЕФСИ. Както казаха някои от изказванията, Инвестициите, подкрепени от ЕФСИ, определено могат да се справят по-добре и ние също можем да работим по-добре. Ние се стремим към по-добро географско разпределение, но все пак трябва да разглеждаме и положителната еволюция. Нормално е размер на една економика да има влияние върху възможностите за инвестиции, които могат да се финансират а, чрез ЕФСИ. Ние не се основаваме само на абсолютните величини. Всичко трябва да се разглежда в контекста на БВП на страните. 15-те стари държави членки са на половината от БВП на Съюза. Ние смятахме, че разпределението отразява това по съвсем близко, но напоследък нещата много се променят. Много от по-малките държави членки и тези, които най-много пострадаха от финансовата криза, се промениха нещата, така че Гърция и Естония са на първо място, след това Португалия, България и Испания. Европейската инвестиционна банка вече отдавна е осъзнала това и работи за подобряване на географското разпределение. Те е, ускоряват и задълбочават отношенията с насърчителните банки за определене на конкретните по, реални потребности. Освен това, подобряваме моделите на сътрудничество. Искаме да целенасочим по-добре своята подкрепа е, и основно да имаме център за консултация консултации по отношение на третата препоръка за по-високо рисковите продукти. Искаме да ви уверим, че Европейската инвестиционна банка търси начини, по които може да разшири използването на по-широк кръг от продукти, които са подчинени кредитни инструменти. Благодаря за вниманието. Госпожа Валтранен от Генерална дирекция Дикфин. Yes, uh, thank you. Uh, the... Благодаря. Приветстваме доклада на Сметната палата. Разбира се, винаги е много здравословно и осветляващо да знаем как прилагаме нещата и как планираме. Ще си изведем поуки, особено в контекста на инвестири в ЕС. Ние предлагаме в момента в законодателна фаза една единствена шапка, така да се каже, за различните финансови инструменти, за да може да се избегнат някои от проблемите, които бяха откроени в доклада на палатата. Разглеждаме също така а, взаимно допълняемостта, разглеждаме различните ситуации на инвестициите, които все още зависят от търсенето, но наистина има и насочваща роля на политиката и ние се надяваме също така, че ще можем да се занимаем и с географския баланс, като продължаваме да предоставяме консултативна подкрепа за изграждане на капацитет там, където това е необходимо. И се надяваме, че ще ще се сблъскаме с иновативни проекти, ще предлагаме повече фондове за социални инвестиции, за инвестиции в умения. Ние се опитваме не само да решаваме ситуацията такава, както тя беше през 14 и 15 година, когато искахме да започнем с инвестиции. Сега насочваме помощта по-целенасочено, за да може европейската економика да расте по-устойчиво. Благодаря. Так му си мислех. Дали да отворя една бъчва или да изпия набързо едно питие. Сега. Аз смятам, че отговора и на Европейската инвестиционна банка и на комисията е под всякаква критика. Колкото по-голям е ужаса, толкова по-лоши са отговорите. Наистина, хората вече са били достатъчно критикувани и е, трябва наистина да направят сега нещо. И комисията изобщо е, не предлага необходимата субстанция за това. Това, което ме интересува например, че палатата не получава достъп до отхвърлените проекти. Освен това, исках повече ангажимент по отношение на това, което имаме пред нас като истински ужас. Започнаха нещата много грандиозно и се провалиха безславно. За това искам още веднъж да дам думата на всички, които са участвали. Започваме с... Благодаря, госпожо председател. Искам да отбележа няколко неща. Първо, всички препоръки ги приемаме изключително сериозно. Изобщо не става въпрос за това, че сме искали да ги игнорираме и че не сме искали да се подобрим. Изобщо. А, освен това, мултипликатора на еси като цяло се използва за измерване на въздействието, но при тези големи програми винаги е, може да има нещо по-добре, има слабости установени и вече поправени. Ние бяхме много скромни при нашите оценки и искаме да се самосъвършенстваме. В никакъв, е, по никакъв начин и в никакъв момент не е бил отказан достъп на палатата до информация, която те са поискали, които която сме можели да дадем. Очевидно имало е проекти, които са били отхвърлени, но те не са били е, отхвърлени от нас, а от органите, които взимат решение, защото те много лесно са можели да бъдат а, заместени с други. Е, колегите се обаждат по телефона, обясняват какъв би бил проекта е, и хората, които са кредитните инспектори на място, разбират как, дали това може да сработи или не. Тоест има проекти, които умират преди да се родили. Това става постоянно, а не че имаме някакъв списък на отказани проекти. Разбира се, имаме проекти, на които официално на комитети са отпаднали и те могат да бъдат оценени и е, споделихме информацията, която имахме. Искам да кажа, че не сме укривали никаква информация. Ние бяхме абсолютно прозрачни в банката ние не искаме да оставяте впечатление, че не вземаме нещата на сериозно и че не желаем да се подобряваме. Но този доклад е много балансиран, подчертават се и постиженията. А на това заседание, трябва да кажа, такива моменти не бяха отчетени. Не ми се ще накрая да излиза, че FC е, не е добра програма. Не е така. Тя е много добра, е, радва се на голямо доверие и помага за преодоляване на е, голяма част на затрудненията с достъпа до кредитиране. Благодаря. Благодаря, никога не съм се съмнявала, че толкова средства, като се е, предоставят на толкова хора, няма да има ефект. Това е абсолютно ясно. Това е нашия проблем. Обаче, ние естествено искаме да имаме още по-голям ефект. Е, господин Валон? И аз бих желал е, да подчертая, може би не съм била съвсем ясна, да, че комисията предло... Е, прие всички препоръки, направени от Сметната палата. Причината, поради която говорих за бъдещето, е, че това беше демонстрация, че ние работим в тази посока. Разбира се, ще приложим препоръките, така както те са приети във връзка с ЕФС, а няма да се предлага нова програма за следващата многогодишна финансова рамка. Господин Бринкев. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да се занимая с най- важните неща, които бяха споменати. Надявам се, че няма да пропусна нещо важно. По въпроса за ограничената информация. Не мога да кажа, че ни беше отказана голяма информация, но ни беше отказана голямата картина отбелязвам коментара на а, представителя на банката. Понякога е трудно да се слезе до по-низкото равнище, но мисля, че една голяма институция като инвестиционната банка трябва да има ясна представа не само на одобрените проекти, но и а, на проектите, които са получили отказ и причините за този отказ. Нямаше отговор на този въпрос. Това не беше част от нашите правомощия а, по време на самия процес на одита. Оценявам, че а, Европейската е, е, инвестиционна банка и комисията твърдят, че не сме били достатъчно а, твърди в нашия одит. Ние използваме думата успех а, по същество, а не по дефиниция. Искаме FC да бъде по-ефикасен и по- прозрачен. Не мога да кажа, че не вярваме в FC. И, а, това, което беше докладвано, беше резултат на положителните размени на мнения по време на процеса на преговорите. Искам да спомена две важни неща. Госпожа Аяла Сендер говореше за Invest EU. По този въпрос мисля, че нашата позиция трябва да стане съвсем ясна. В Invest EU ситуацията е следната бюджета на Европейския съюз и схемите за гарантирането му трябва да играят много важна роля. И това трябва да се следи от парламента. Нашата роля е да използваме одити и да позволяваме на националните парламенти също така да го правят. Новата програма ще бъде източник на нова подкрепа за инвестиции за периода от 21 до 27 година, но това все още трябва да бъде одобрено. Имаме нова гаранция за 30 милиарда. Invest EU надгражда над предишен опит с други инструменти. То е, е по-опростен, ще работи по сходен начин, както FC, но ще има важни различия в управлението на двата фонда. Ние не, нашето становище не е търсено по законодателните предложения. Може би ще има други институции, които ще обърнат нашите становища. Приветстваме опростяването. Ясно е, че редица проблеми са доста противоречиви първоначалните идеи, представени от комисията. В нашия доклад ние смятаме, че FC подкрепя финансови операции, но условията при InvestEU са различни. Може би акцентът трябва да бъде повече върху вида проекти, които трябва да бъдат проект, подкрепени управлението на InvestEU трябва да бъде насочено не само към доброто действие, а също така да дава възможност за обществен надзор върху изразходването с, подобрена отчетност на схемите. Не става дума толкова за а, действително изразходваните средства, а за рисковите средства. Все още не е ясно от предложенията до каква степен това ще бъде свързано с ЕФСИ. Нашите който а, ние имаме тристранно сътрудничество, може да разглеждаме финансовите операции, подкрепени от бюджета на Европейския съюз, но не други операции на банката. Така че банката на Европейския съюз не се подлага на пълен одит от Сметната палата по същия начин, по който се прави одит на европейските институции, като например комисията, макар че финансовите операции допринасят за същите цели. А сега, ако ми позволите да говоря за географското разнообразие или по-скоро за неговото отсъствие, вече се говори позитивно, което предполага, че някой от тези проблеми не може да бъде разглеждано. Но по въпроса за географското разнообразие, ние оценяваме, че ЕФСИ се използва според потребността. 47% от операциите на ЕФСИ бяха насочени към три държави членки, което показва стратегическата ориентация. Това беше главно в нови държави членки поради по-низкия капацитет. На практика установихме ограничени данни, че разработването на нови продукти помага за географската диверсификация. Това, което е най-важно обаче, и аз съм говорил по този въпрос, когато бях интервюиран от е, Естонското радио. Комисията и ЕИБ не са анализирали е, основните причини – на проблемите и именно оттам идва нашето несъгласие с тях. Но препоръката, която те приеха, настоява а, това е прието, че комисията и банката трябва да оценяват причините за географските, географското разпределение разпространение. И трябва да се оценяват приетите мерки, което трябва да стане до края на тази година, 2019. Не бихме могли да бъдем по-категорични от това. И а, това а, е а, твърди ангажимент, който се поема. Що се отнася до препоръките. Тук ние не сме дошли да спорим с, с това. Две от петте препоръки са приети. А, три обаче препоръки са съвсем нови. Те са приети от комисията и от банката, така че мога да кажа, че всичко това са положителни елементи. И последният ми коментар тук е свързан с ефекта на мултипликационния ефект. Знае, че някои държави говорят за този ефект. Поправете ме, ако бъркам, че обемите на мобилизираните инвестиции се основават на одобрението Методологията на изчисляването на мобилизираните инвестиции са свързани с общите разходи, а не с финансирането преди или след процеса. И дори ако ЕИБ е, е последния инвеститор и се намерят средства за финансиране от други източници, въпреки всичко, ЕФСИ ще се занимава с други частни и държавни инвестиции. Всичко това е свързано с времето на финансиране, не е свързано с начина по който се правят инвестициите конкретно. Има един по-сериозен процес. Аз го засегнах съвсем леко в встъплението си възможността за двойно счетоводство когато се правят инвестиции в един фонд, както от ЕИБ и ЕИФ. Банката след нашия одит коригира тази конкретна грешка и аз искам да кажа, че по въпроса за фи, а, неправилното финансиране с EFC е беше повдигнат този въпрос, че има ангажименти, които са били поети по-късно и това, което ние казахме, може да е било последвано от събитията. Банката смята да преразгледа оперативната си стратегия за периода 16-18 година, да се приспособи към новите потребности на банката. Отбелязахме обаче, че новите стратегически ориентации, свързани с тези продукти, бяха прияти едва през септември 2017 година. Може би е имало по-рискови продукти или са използвани промоции на банки в други държави, за да може да се споделят рисковете. По зададения въпрос за това дали сме анализирали специалните програми, споменати от госпожа Аяла Сенде във връзка с, с по-рисковите проекти. Това не беше част от нашата задача, с, но ние видяхме, че финансирането е било по-рисково от стандартното финансиране на банката и това не е задължително да доведе до действие. Благодаря, господин Бренхарт. Имате ли опит колко работни места е създала Б за да управлява ЕФСИ? Аз не намерих подобни данни в доклада. Вие разполагате ли с такива данни? It was not part of our audit as such, Това не е част от нашия а, одит а, като задача, но разбира се, ние ще го включим е, е, в оценката на последващите действия по същия начин, по който ще разглеждаме и качествените подобрения, които са необходими по теми като климата, околната среда и така нататък, където вече има такъв качествен срок. Но по този въпрос той не беше част от нашата за одитна задача, но в бъдеще смятам, че той трябва да бъде проучен също така. Благодаря. Сега искам да попитам господин Кум колко места е създала ЕИБ. Thank you, Madam Chair. Uh, Благодаря, госпожо председател. За ЕФСИ общо сме увеличили с около 300 души бройката на служителите свързани с ЕФСИ и около 3000 души е, в местата, където е, функционира ЕИБА. Има няколко причини за това. Първо, средната а, сделка се а, сви като размер. Това означава, че а, прави много повече индивидуални операции. На второ място имаме много по- сложни и рискови операции, отколкото преди искам да повторя. Банката обикновено работеше с 3-4 милиарда като обем на високорисковите операции. При FC си, 16 милиарда като рискови операции годишно. 98% от портфела на ЕФСИ, искам да подчертая това, в момента е под инвестиционен клас. Това означава, че е, това са високо рискови проекти. Освен това работим по разработването на нови проекти. Работим заедно по продукти за разпределение на риска заедно с насъщителните банки на държавите. Членки сега работим и по отношение на най-големия продукт, по отношение на обем, като рисков продукт на пазара. А също така високо рискова инфраструктура. Няколко са големите проекти. Тук е съвсем фактологично, искам да кажа, че стратегически документ на ЕФСИ бе одобрен относително късно, но това няма връзка с разработването на продукта, тъй като то беше започнало. Когато започваше, влизаше новият EFC, ние започнахме вече веднага да реализираме тези продукти. Разбира се, документа за стратегическата ориентация бе един пространен документ, изискващ много консултации. Когато той бе готов, ние започнахме, но а, е, по отношение на реализацията а, ежедневната работа започнахме от първия ден. Е, така ние не сме увеличили 300 души щатната таблица, а просто пренасочихме е, служителите, някои е, от служителите обаче трябваше да бъдат много специализирани, високо квалифицирани, около 10% от служителите в банката. Благодаря. Значи всъщност за 300 ли става дума? Чакаме писмен документ от вас. Е, обаче аз зададох въпроса, защото си спомням как когато се създаваше FC, беше казано, че ще се създадат 150 е, работни места. Аз казах, че това е твърде малка цифра. Сега са 300 и за това бих искала да науча точния брой. Бихте ли изготвили едно писмено становище в тази връзка? Трябва да ви кажа, че бих искала да включа това в моята преписка. Certainly... Госпожо председател, определено писмено ще ви предоставя информацията. Но моля ви само да отчетете, че ЕФСИ е част от а, текущата ни а, стопанска дейност и е трудно да се каже кой е човека, който работи само по ЕФСИ. Ако не трябва един инженер, специалист в даден отрасъл, той ще работи и по проекти на ЕФСИ, ако те са в отрасли е, свързани в, с ЕФСИ, но ще работи и по други проекти, които работят този отрасъл. Така че е много, много трудно да а, е, ви дадем а, е, точната бройка, но ще направим разчети и ще се постараем да бъдем максимално точни. Благодаря, господин Вали. Позволете ми една заключителна забележка. Госпожо председател, съвсем накратко исках да кажа само нещо, с което в голяма степен подкрепя като, е, което вие казахте. Много ми беше интересно да слушам този дебат и бих казал, че по отношение на нашата роля като комисия, искам да кажа, че в началото още това, което искахме за ЕФСИ е че това, което чухме е позитивно като цяло и насърчително. Но въпросът от първия ден е управлението. И тук има три теми, които непрекъсно се повтарят. Много ми беше интересно да стоя и да слушам каква е връзката при банката между редовните обичайни банкови дейности и ЕФСИ и до каква степен те са в конфликт и в каква степен е препокриване на управленските разходи. И мисля, че председателят току-що открои отговор на този въпрос много добре. На второ място, повтаряща се тенденция, както винаги става при банките, е прозрачността и отчетността. Няма значение колко добре си мислите, че сте го направили. Важното е колко добре се е приело така че съвсем ясно трябва да а, ние а, да знаем, че това винаги ще е неразрешен въпрос. И на третия въпрос, който не засегнахме много, а именно а, банковите услуги за високорисковия сектор. Това беше замисъл от самото начало. Значи, там трябваше да мерим качеството на инвестициите които сега имаме. И там е въпросът за оценката на пасивите и е, съответно на е, неразплатените кредити, които има в тази сфера и а, е, бих искал в бъдеще да получим повече а, яснота по тези въпроси, но ще кажа, това са трите основни управленски въпроси, по които има въпросителни. Желаете ли да вземете отношение? Моля. Мисля, че това беше философското обобщение на всичко, което изслушахме до сега, Марко. Да, съвсем набързо. Искам да благодаря за тази дискусия, беше много интересна. Инвестициите ще бъдат тема на Екофин утре и мисля, че трябва да се справим с този проблем и да използваме всички възможни инструменти, с които разполагаме. При FC1 мога да кажа като докладчик, че резултатите не бяха особено задоволителни, затова трябва да се мине към FC 2.0, да изчакаме резултатите и се надяваме, че с InvestEU ще успеем по-добре и се надяваме също, че тези добри пожелания ще доведат до по-голямо влияние на тези инструменти. Надявам се, че няма да се получи така, че те няма да бъдат използвани. Аз Искам да посоча, че някои е, политици като че ли не искат повече инвестиции в е, периферните страни на Европейския съюз, периферните части на еврозоната са необходими повече публични инвестиции и мисля, че новите инструменти няма да покриват сфери, които традиционно попадат в е, предмета на действие на Е и Б. Мисля, че този нов инструмент ще се използва не само за насърчаване, а ще създаде и голяма добавена стойност. Цифрите изглежда вървят в тази насока, показват това, обаче все пак е важно да видим какъв ще бъде крайния ефект и дали той ще доведе до създаване на работни места. Всичко това са добри намерения и се надяваме, че с Invest EU и с другите инструменти ще постигнем по-добре тази цел. Да, ще се видим отново на дискусия по тази тема. Благодаря. С това приключихме разискването по точка трета от дневния ред. Искам да благодаря и на господин Прикат. Сега преминаваме към точка 5 брифинг относно проблемите, които имаме в базата данни, която се занимава с обществени поръчки, финансирани с европейски средства. Искам да благодаря на секретарията и на изследователското звено, господин Фишер, това е много интересна история. Преди три месеца бяхме включили тази точка в дневния ред и видяхме, че имаме проблем с надежността на статистическите данни. Аз погледнах този политически документ. Видях, че има 200 и 10 хиляди обществени поръчки всяка година в Европа. И наистина да се представят добре статистическите данни е много голяма задача. От 2017 година има и нова система. За нас това е важно, защото започваме с самите процедури по възлагане на обществените поръчки. След това си задаваме въпроса къде има конкуренция. Така че сега искам да поздравя господин Акерман, който ще представи проучване по този въпрос. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Както казахте, това а, продължава проучването по а, обществените поръчки по, в областта на инвестициите, проведено миналата година. по-конкретно, въпрос, който доведе до това проучване бе за разминаването на данните по отношение е, на подадените оферти, в случаите, когато е поступила само една оферта в процедурата. Имаме и също няколко други въпроси. Ще се опитам тук да ги обобщя по-конкретно какви са недостатъците на данните в регистъра за тръжните процедури ТЕТ, откъде идват празнотите и грешките, да видим по какъв начин може да се подобри качеството на данните в ТЕТ. Както вие казахте, има система. Данните, които разгледахме е, при предното проучване включва 2009-2017 година. И така по първата точка. В нашата презентация ние споменаваме е, на стойност, близо 12% по отношение на количеството на стойността на договорите, сключени 2007-2009 са били а, при търгове, където е поступя само една оферта. Другата висока стойност е 35%. В момента тогава не можехме да обясним къде, е, е, откъде се дължи разминаването, е, защото е, едното беше доклад на Генерална дирекция Регион когато се разгледахме е, откъде идват тези данни на Генерална дирекция Реджо за 2014 конкретно, установихме, че нашата стойност, примерно за Полша и Унгария, Полша и Унгария данните са по-високи, е, отколкото доклада на Генерална дирекция Реджо от 2016 година. Тоест има разминаване не съвпадат стойностите, но а, на тези две държави членки за тази година очевидно има така повече, по-висок брой такива договори с една оферта и анализа а, на Генерална дирекция Реджио не беше достатъчно ясно определящ по отношение на това на какво може да се дължат тези а, стойности. Сигурно може да се допусне, че а, това е свързано с, с различни методики. Например, в една ключова стойност се използва не броят на сключените договори, а, а те се а, сумират по стойност. Ето това в момента се установи. Сега за недостатъците по отношение на тръжните данни имаше липсващи данни. Не бяха използвани едни еднопосочни Ами, е, подходи. Имаше също така непубликуване на договори в ТЕД. Това само по себе си не е грешка, така да кажем, или пропуск в данните. Е, просто да, тези договори не се публикуват в ТЕЦ изобщо, а не че липсват данни. Е, що се отнася за липсващите данни, разгледахме е, възлагането на е, договори при една оферта в конкретни области. Интересното тук е, че те са е, много важни за анализа. Тези полета, които се попълват, е, са важни а, е, за публикуването, но не непременно за анализа. Това означава, че данните, които са там, не винаги е, дават възможност за дълбочен анализ. Например, а, искам да кажа, че а, обхванахме данните до включително 2017. А, за непубликуването в ТЕТ. Тази схема се основава на показатели, използвани от Генерална дирекция ГРОУ. Това е следният процент публикации в 2015-2015 2015, като процент от БВП, изключение на комунално-битовите услуги и отбраната. Тук виждаме, че някои държави имат много ниска степен на публикуване – и според е, данните на генерална дирекция ГРО, над 5% е добре, е, на 2,5%, под 2,5% е незадоволително. И тук има 12 държави членки, които са под 2,5% и само 4 или 5 са над 5 е, черта. Това не води е, до безспорно заключение. Е, за причините, но насочва, че в е, е, някои държави може би не се публикува толкова, колкото би могло да се публикува. Мисля, че Генерална дирекция ГРО в момента проучва тази, този въпрос. Сега към въпроса за това на какво се дължат пропуските, празнотите и грешките в ТЕД. Първо, ТЕД не е създадена като аналитична база данни, а като платформа за публикуване на обявления за възлагане на обществени поръчки и търгове и така се въпреки че се описва а, от, а, е, държа, от а, е, Европейската комисия като система, която се основава на логиката на хартиените документи, макар че е а, а, IT а, платформа. В началото има, е, има ограничен брой задължителни полета за попълване, което означава, че много от полета се остават празни включително брой а, поступили оферти и а, обявени а, победители. Мисля, че с новите стандарти това се смята, че ще се реши. Например, казано ми беше, че може да се идентифицира нещо, което явно има, е съмнително, то тогава а, това обръща, а, това насочва внимание на възлагащия орган, но ако възлагащия орган каже на тет нищо, публикуйте ви го, те го така, да, те го публикуват и после то изглежда странно. Системата е много сложна. Освен това, има множество стандартни формуляри, с които се въвеждат данните и а, много са формулярите, които се ползват държавите членки. Това според мен е доста объркващо и в резултат на това се допускат грешки и се стига до объркване. Няма съвместимост между системите в държавите членки, според мен, и системата ТЕТ. Това означава също, че до въвеждането в пълна степен на новия стандарт е необходимо двойно въвеждане на данните в системата на държавата членка, членка от една страна и след това в тета. И от последната точка на предния слайд, евентуално за ограниченото публикуване в ТЕД, ние бихме казали, че една от причините за това може да е непълното спазване и прилагане на законодателството на Европейския съюз. Не сме влезли в подробности, но се струва, че ако има проблеми с публикацията, то тогава една такава вероятност се струва да се проучи що се отнася до схемите, които се очертават на пропуските в ТЕП, в ТЕТ, на някои от нещата, които до някъде притесняват, е, че има ясна отграничаваща линия между по-новите държави членки и в източна Европа, и Централна Европа и държавите членки в Северна и Западна Европа. Държавите членки в Централна и Източна Европа обикновено дават по-пълни данни. И е, това е графика взаимствана по данни от друго проучване. Тук виждаме, че Швеция, например, има най-голям процент липсващи данни от задължителните полета. Словакия, мисля, най-низкия процент липсващи данни, т.е. непопълнени задължителни полета така с новата система и най-новите и подобрения, за която споменахте, това е отразено. Мисля, в три директиви от 2014, където се говори за предстоящото им прилагане и също така за прилагащия регламент за електронните формуляри който се очаква е, да влезе в сила. Е, така, това ще доведе до подобрение. Освен това, да, държавите членки трябва да използват само електронно е, на регистрация на обществените поръчки няма да има два, два, двукратно вкарване на данни, тъй като ще има електронна интеграция между техните системи и ТЕД. Освен това е, ще има повече задължителни полета и повече автоматично валидиране на данните. Също така рамкови договори, които ще осигурят повече еднопосочност и по-силен мандат на офиса по публикациите, който ще може да изисква съответните а, характеристики, когато трябва да се публикуват обявления и други документи. Все пак струва ми се, че има още голяма въз... сфера, в която данните на тета биха могли, как да се изразя, да се окажат, че не са тъй надежни, както а, бихме се надявали. За това ние предлагаме три начина, които евентуално биха подобрили надежността на тези данни. На първо място да се намали възможността а, да не се публикува нещо. Този израз да не се използва. Аз, доколкото разбирам, има много полета, в които съвсем легитимно могат да се оставят празни, освен, че държавата членка има възможност да посочи това да не се публикува по отношение на даденото поле сега може да се подобри спазването на законодателството. Това би, мигло, би могло да е желателно, така щото всичко, което трябва да се публикува, да се публикува в ТЕД. И бих подсказал като идея да се подобри и самата яснота на формулиране на е, изискванията. Това също би помогнало, защото системата е изключително сложна. Например, Генерал дирекция ГРО и а, офиса по публикациите а, е, заслужават а, възхищението, защото по новите формуляри те са провели публични консултации, но ние не знаем много подробно в какво се състоят тези консултации, защото човек, ако не е, е специалист в тази област, едва ли ще може да е, смели тази материя. Така че бих казал, може би е, нямаше да е лошо да се обърнат и към една по-широка аудитория, за да се разгледат тези ограничения, които очевидно все още са част от системата, макар нова, или вероятно могат да се промъкнат в нея, така защото крайните потребители може да се окажат да не разбират съвсем ясно какви са тези изисквания. Такива са индикациите на база на случилото се в миналото. Госпожо председател, това са основните моменти в брифинга, който исках да представя пред вас. Благодаря. Беше много интересно за мен да прочета този материал, като в случая ми липсва чувство за хумор, за да проследя какво точно се случва. Аз знам, че като че ли е, е на глинени крака, обаче не ми бяха ясни някои моменти. Имам а, двама доброволци от а, генералната дирекция, господин Апил и госпожа Стампа. Кой ще започне? Моля. Благодаря, госпожо председател. Аз съм Стивен Наполсън. Аз ще започна. Благодаря ви, че обърнахте толкова внимание и енергия на този важен въпрос от гледна точка на Генерална дирекция регионално развитие. Това е един дълъг въпрос и ние бихме искали да повторим някои от основните стъпки, които сме предприели. А, ще оставя по-общите въпроси на колегата от Генерална дирекция Грол през 2017 година се откроиха някои въпроси, които влязоха в кохезионния доклад. Господин Акерман също така спомена Унгария, Полша, с действията им да искат повече информация след това, след повече обсъждания през август 2018 година беше проучен този въпрос. Проучването ще ви бъде изпратено за разпространение. Един от основните проблеми, които показа този въпрос, е, това проучване е, че базата данни е, е има недостатъци и искам да ги споделя с вас съвсем набързо. Едно от е, съображенията е, че е необходимо бързо действие за да се осигури съответния административен капацитет. Базата данни показва на второ място, че неоткрити процедури и някои рекламни процедури трябва да бъдат избягвани. На трето място се отчита економическия размер и, а, и а, променливите, но трябва да се избере правилния размер на търга и на последно място, но не по значение, трябва да се опитваме да се избегне струпването в края на периода. Най-важните препоръки в доклада е, че са необходими повече данни на основно равнище, за да може да се обяснят данните. Радвам се, че господин Акерман обясни разликите в дискусиите, които водихме и това, кое, и какво следва от наша страна. Първо ще получите доклада след часове, може би. На второ място, нещо много важно, констатациите показват логиката на предложението на комисията за по-добри данни по-добра информация да бъде представена, така както ние разбираме сега нещата. Преговорите много често се разводняват. Надяваме се, че ще можем да разчитаме на парламента, за да може не само ние, а и националните органи да провеждат по-ефективен мониторинг. И в резултат на таз, на тези проблеми, свързани с търговете, трябва да отчетем и оценката ни на европейския семестър. Този въпрос беше повдигнат. Той ще бъде част от докладите за съответните страни. И сега ще дам думата на господин Стампа да продължи. Благодаря ви, госпожо председател. Ние наистина много се радваме, че сме тук и че имаме възможност да обсъдим тези теми. Преди няколко години данните се смятаха, че са много специализирани, много технически, те бяха в ръцете на хора, които нямаха интерес, а това наистина е политически въпрос. Технически въпрос е да се получи прозрачност и добро управление. Ние сме изправени пред проблеми ние се опитваме и до известен степен успяваме, както е отразено в доклада, да постигнем подобрение, но това не е всичко. Изготвяме основните стъпки напред които ще предприемем преди лятото. Голямата картина на комисията и стратегията на единия пазар в съобщението за обществените поръчки се приоритизира проблема с данните и по този начин се подкрепят данните на Европейския съюз. Ние приветстваме че проблема вече се разглежда като политически въпрос, върви се в вярната посока, можем да обсъдим някои въпроси, но определено а, се поставя акцента на правилното място. Когато започнах да работя по този въпрос преди 5 години, економистите казаха, Имаме Ферари, но то е в гаража, защото няма колела. Наистина базата има огромен потенциал, но няма колела. И а, то, четирите колела, за които говорим, са правното измерение. Правното измерение е свързано с правната база, която е нестабилна. Може да се върнем по този въпрос. Има някои проблеми в директивата от 2014 година, която е изпълнение на правните мерки. Ще разгледам тези въпроси. Второто колело е техническото приложение. Всички технически проблеми, Четвъртото е капацитета и професионализацията на хората на място, които подават базите данни и третото е, или четвъртото колело е, е базата данни и политическата воля, защото без политическа воля няма напредък. Правната база. Една част от нея е свързана с нас в комисията, актовете по изпълнението. Ние работим по това в е, две фази. Това може да бъде, може би, подчертано в доклада. Първия акт е споменат в бележка под линия, но подобренията след 2015 година са свързани с пряко въздействие. Редица сфери бяха направени задължителни след препоръката от 2015 година. В Швеция, която е най-слабата страна, нещата са се подобрили и там вече няма липсващи стойности тогава беше намерено едно бързо решение, те и наречения quick fix в резултат на заказателство, е, законодателството от 14 година и трябваше да има акт по приложението, който се задейства от потребителя и се отчитат цифровите елементи. Тоест, акт по изпълнение ще реши много от проблемите, които посочихте, но не всички. В това сте прави. Един проблем, който имаме е правната основа. Вие говорихте за член 50 има клаузи, които позволяват на държавите членки да не оповестяват данни и там нещата са много ясно посочени. Става ясно, че макар, че създаваме тези задължителни полета, които трябва да се а, запълнят с данни, те могат да поставят или нула, или огромно число 999 много пъти и има разлика между грешки и а, а, случаите, при които държавите членки защитават интересите на даден субект и не поставят числа. Трябва поне да се анализира причината, поради която не се оповестяват данните, а, трябва да се различат случаите, когато другата страна не иска да даде информация. Тогава вече трябва да се отиде в съда за по-добро прилагане на член 50, защото там липсва принципа на общия интерес, който може да тежи повече от търговския интерес. А тази причина я няма в този член, но там отново трябва да признаем, че има една правна слабост в, дирекция, в директивата, която не може лесно да се преодолее рамковите договори стават все по-популярни. Те са вече около 20% от обществените поръчки над определен прак и се казва, че не е необходимо да се а, публикуват данни. Това е един много важен въпрос, свързан с, с прозрачността, не на правна основа, защото такава няма. И една причина, която е много важна и оптимистична, наблюдаваме огромна промяна в държавите членки, защото те самите застават големи потребители на данни. И на данните вече не се гледа като нещо, което се влага в докладите на комисията и това е административно бреме. Наистина може да се постигне едно желание да се отиде отвъд разпоредбите на директивата. Това е изключително важно. Изключително е важно също така и за определенето на прага. Може би доклада трябва да се насочи повече в тази сфера защото именно там е необходима политическа воля днес. Под а, прага а, се наблюдава а, много обществени търгове под прага. Много голяма част от финансирането на регионално равнище са под този прак. Ние в нашата генерална дирекция не можем да кажем повече, но въпрос за прозрачността под прага е много важна и това е нещо, в което ние можем да имаме политическа подкрепа, за да може да имаме повече прозрачност и новите формуляри могат да се използват и под и над прага. Но ако няма политическа воля за прозрачност, това няма да стане. И това е много важен фактор. Аз говорих за положителните е, измерения, цифровизацията след 18-та година е свързано с задължението всичко над определен прак да бъде в цифрова форма. Това обаче се използва все повече и под този прак за, по, за постигане на данни. И ние ще можем по този начин да подобрим ситуацията. Толкова за правното колело образно казано. Второ, техническото колело. Правилно посочихте множеството платформи, които създават проблеми при отчитането или при създаването на еднакво отчитане. Тук нямаме правомощия как трябва да се организират нещата на национално равнище, но съществува определена потребност за създаване на стандарти и на оперативна съвместимост. Създаването на връзката между системите на обществените поръчки, базата данни, ТЕД ще даде възможност за постигане на големи резултати, с сравнително малки инвестиции за подобряване на оперативната съвместимост чрез една група, смесена група, която чрез диалог да види как да се направят тези неща, защото е необходимо стандартизация. Трето, споменах за капацитета, за професионализацията, която е свързана с проблемите. Има проблеми в тази сфера и те наистина са комплексни по своето естество. Опитваме се да ги опростим. Вие споменахте консултациите. Ние направихме първи стъпки някои смятат, че е много сложно, правят се опити с известен успех за опростяване, но това ще остане сложен въпрос и трябва да има капацитет, възможности и умения за решаване на тези проблеми в държавите членки, където е тясното гърло. И на четвърто място политическата воля, за да може да се приложи акта по изпълнението, да, да бъде одобрен, затова е необходима политическа воля. И изненадващо е, че много държави, които много неохотно ни подкрепяха в миналото, е, претърпяха промяна. Имаме вече едно комфортно мнозинство, повдигат се политически въпроси, е, говори се, че ние разширяваме правната база прекалено много. Ние смятаме, че трябва да се предприемат основни стъпки. Тук има и още един аспект. Вие, аспект, вие го споменавате. Той може да получи повече внимание. Има и други две слабости. Първо е с идентифицирането кой е купувача, кой е продавача. Разбира се, днес трябва да се запишат тези неща, но се технически проблеми това не може да бъде напълно надежно и да създават да се създават идентификатори. Изключително важно е да се знае кой от кого купува, да се види дали има някакви схеми, дали договарящите се страни купуват само от едно място. И това е една сфера, в която се разширяват базата данни в държавите членки, което е изключително важно за успеха. Аз не се впуснах във всички, по всички пунктове, не знаех дали искахте да направя това, просто исках само да реагирам на този наистина добре дошъл а, доклад. Първият ми въпрос, когато говорите за доклад, имате предвид този брифинг документ, така ли? да, извинете, погрешно използвах думата доклад, но това всъщност е брифинг. Още малко и ще купя автомобил от вас. За малко щях да го купя. Нямам никак добро чувство при всичко това. От една страна ние разчитаме на данните и наистина си мислих, че тези данни са верни. След това е, унгарското правителство 36% поляците и харватите имат 45% и мисля, че до сега нищо от това не е истина. И затова първият ми въпрос е към вас, Диджи Регио, защо правите такива статистики и защо ги представяте на хора като мене и на колегите и след това – ние е, разчитаме на тези статистики и накрая се излагаме. Аз наистина просто чувствам, че се излагам. Това ми беше втория въпрос. Първия въпрос. Втория въпрос е следния. Защо има проблеми с правното основание? Правното основание трябва да отразява защитата на финансовите интереси. Сега аз трябва да знам дали имам единствен а, участник в търг или не, има ли някакви трикове или не. Това има абсолютна връзка с финансовите интереси, съвсем първична връзка. Това е другият ми въпрос. И а, според мен беше много интересно да установя, че 2009 година 46% от случаите са липсвали данни, а сега в много повече случаи липсват. Просто би трябвало да ми обясните всичко това. Как се създава такова впечатление? В крайна сметка, да, аз наистина искам да ви подкрепя, защото това, което правите е много важно, да имаме повече информация и по-добра информация. Но това е важно и за вътрешния пазар. И всичко това е поставено на глинени крака, когато не знаем има ли конкуренция или не. Ние смятаме, че има такава, защото някъде в закона е записано, че трябва да има конкуренция, обаче в крайна сметка цифрите каква показват. Аз бих искала да получа такива данни. Би било добре, ако някой от вас започне и след това другият продължи. Моля. Yes, I'd like to... Да, Позволете ми малко да внеса нюанс в това. Не може да кажа, че нищо не е верно. Не е така. Не просто не можем да кажем реално поради данните има проблем с, а, търговете с един участник. Ние работим много тясно сътрудничество с, с генерална дирекция Реджио. Бяхме минал седмица в Словакия, говорихме с хората там и те казаха, Проблем е това, че се получава една а, оферта само. Те знаят, данните не са 100% перфектни, но не, че не ни дават а, а, информация за това какво става на място. А, тази действително се допълва и от а, други източници, които получаваме редовно, заедно с а, държавите членки. Тоест, може да кажем, това е сериозно проблем с прегледа по индикатори. Ние го виждаме всяка година Казвали сме го и друг път, да, знаем. А, това се обозначава така в а, методиката, но това не означава, че не е проблем. Има проблем с това, че, се, че постъпва една оферта само. С, а, търк с един участник. А, това не е само някакво ограничение на базата данни. То е факт. Това а, е проблем от гледна точка на политиката, все пак. Та, проблема с правното основание. 2014 законодателят, всички ние, живеехме в друго време. 2014 година е, цифра бе време, когато не всички мислеха за цифровизацията през цялото време. И е, хората си казаха, дайте да избегнем публикуването на всеки договор чрез е, рамков договор. Те не го правиха с е, лоши задни мисли а, искаха да намалят административната тежест. Но това означава, че предвид а, на днешното а, положение с цифровизацията, публикуването на договор, който е в рамките на друг договор, не е проблем. То е без... не струва нищо. А, да. А, ние всички знаем, това е бавен процес, години се е готвил. Това означава ли, че трябва да преразгледаме директивите? Аз не съм човека, който ще го каже това. Но може би по-добре е да е, работим с държавите членки на базата на добрата воля, която там срещаме, да поставим този въпрос на е, масата като политически, да се реши той на базата на добрата воля. Аз го говоря в лично качество. Не съм говорил с колегите си дали трябва да се отваря директивата поради този проблем или не. Благодаря, госпожо председател. Е, аз искам да кажа от политическа гледна точка. 48 процента от фондовете се реализират чрез обществени поръчки. Така че за нас е особено важно тези процедури да протичат максимално добре. Ето сега имаме някои данни, колегите вече го казаха, че данните за размерите на договорите, които са под праговете, не винаги постъпват и мисля, че това е проблем. И това би било решено, ако имаше мониторинг за този е, тип по-низки изисквания при поръчките. А сега аз не искам да навлизам в подробностите за това какво са направили, какво е по, се е получило в резултат на данните, които ние подаваме, но има случаи, когато стоеността е с 1% отгоре или отдолу, това не променя особено из основи картината на състоянието. Данните, с които разполагаме, не разкриват цялата картина и потенциалните други проблеми. Тоест, как да се изразя, цифрите могат да се а, покажат така, че да не се вижда къде се крият проблемите. Тоест трябва да имаме повече, надявам се, информация, по-високо качество на информация на базата на поступилите данни. Никой не е искал да ви подвежда. Ние всички сме водени от едно желание. Искаме база данни, която да ни дава възможност по-добре да извършваме мониторинг в е, е, една държава и в различните държави, да следим по един и същи начин прилагат ли се нещата и се надявам това да стане е, скоро. А ние имаме извадка тук от 10 държави, тези където има най-големи нива на една оферта. Само 4 имат достатъчно добри данни, които да ни дадат надежно заключението. Другите нямат. Благодаря. Много интересно беше вашето изложение, трябва да призная. Благодаря ви още веднъж. Мисля, че Инес, ние трябва да направим нещо за вашия доклад на пленарната сесия. Да. Единственото нещо, което искам да посоча е следното. Има известни задължения, че нещата се промениха до някъде. От една определена сума нагоре трябва да се изпълняват определени задължения. Трябва да се спрат всякакви е, нелоялни действия. Сингъл е, бит е проблемен случай. Има редица подобни ситуации, където наблюдаваме подобни неща. От друга страна, има търгове, където е, изкуствено се предлагат повече оферти. Всичко това съществува в момента наблюдаваме тези, които наистина не знаят каква е процедурата и допускат грешки, а други, които знаят много добре процедурата и умишлено допускат грешки. Това е проблема с сингъл бит, респективно мултипъл бит е, и може би това ще бъде е, задача за следващия мандат. Ако трябва да направим сега нещо, за да помогнем на тези хора, които желаят да подобрят ситуацията, мога само да кажа, че ще го направим с удоволствие. Очертахме къде са проблемите и вече трябва да преминем към действия, но както ви казах, това ще бъде в следващия мандат. Сега можем само да посочим, че има проблем. И след това, ако се проучи по-подробно, аз мисля, че е, ще има изненади. Не искам да пожелая нещо лошо, не искам да кажа, че сме допуснали грешка, само искам да посоча, че става дума за европейски търгове, има и национални търгове, където нещата може би изглеждат по различен начин и би било добре да получим и оттам сведения, които може би и те ще крият изненади. Това е опит да се избегнат трудностите и е, във всички случаи ще трябва да имаме пълен поглед върху нещата. Мисля, че трябва да ви помогнем там, където ни е възможно, за да се извършат необходимите проучвания и някои от нещата да се упростят, за да не се допускат определени грешки и да бъдат отстранени грешки, да могат да се упростяват редица комплексни ситуации. Надяваме се, че със съответната техника и със съответната политическа воля ще успеем. Господин Акерман, накрая. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Не мога да кажа как нещо друго след това, освен че демонстрацията на добра воля тук е много важен момент. определено има проблем с това доколко се публикува информация е, за обществените поръчки в теб. Това, което се готви сега, едва ли ще реши този проблем напълно. Освен ако не се погрежим, например, хората, които ползват системата, те са надлежно обучени, за да може тя пълнокръвно да се използва. И това означава, освен препоръките, които чухме до тук, и държавите членки да следят стриктно за спазването на издадените насоки относно системата. Благодаря. Благодаря за информацията. Благодаря за това, че дойдохме. С това приключваме разискването по тази точка от дневния ред. Благодаря господин Хаперман за вашата работа. По точка 6 няма изказвания. Следващите заседания на 21 марта от 9 часа. Благодаря на всички. Пожелавам ви приятна вечер и закривам заседание.